Chers collègues, Уважаеми колеги, моля, заемете местата си. Добре дошли в този ранен час за последното заседание на съвместната комисия или по-скоро за последното съвместно заседание на двете комисии по бюджет и по економически въпроси на тема на Европейския фонд за стратегически инвестиции. Ако нямате възражения спрямо от дневния ред, го смятаме за прият. Същото въжи и за протоколите от последното съвместно заседание от 15 май 2017 година. На 26 октомври екипа а, за преговори на двете комисии постигна политическо споразумение със съвета за удължаване на срока на действие на Европейския фонд за стратегически инвестиции – ЕФСИ. Съветът информира парламента с писмо от 8 ноември, че Кори, Корепер потвърждава така сключеното политическо споразумение. Нека да ви припомня, става дума за мандат за а, преговори със е, съвета, прият на съвместно заседание на двете парламентарни комисии на 15 май. Текста, консолидирания текст на споразумението беше изпратен на членовете на двете парламентарни комисии за консултация по член 69F4 ще се гласува възоснова на предвиденото в процедурата, но има едно допълнително уточнение от процедурен характер, така че давам думата на съпредседателя Роберто Гуалтиери. Благодаря много. Има техническа грешка в член 9, алинея 2 или алинея 1а нова. Е, е установена и вчера по имейл получихме писмено потвърждение от председателството, че грешката ще бъде коригирана в контекста на правния преглед на текста преди гласуването в пленарна зала. Това е стандартна практика. Изречението ще остане така. Признавайки естеството на Ефси и работата на Европейската инвестиционна банка, които имат за цел да покрият 40% от а, инвестициите на а, необходими за климатични действия а, и се добавя елементът м, проектни компоненти. Преговорите протекаха добре, отлично си сътрудничихме между двете комисии, добре работиха докладчиците и докладчиците в сянка на политическите групи и това да принесе за значително подобряване на текста. А сега давам думата на двамата докладчици за кратки коментарни. Господин Фернандеш, благодаря. Много благодаря на председателството на Комисията по бюджета, на председателството на Комисията по економически въпроси. Заедно с докладчика, от, с другия съдокладчик от Булман, работихме според мен много добре и постигнахме доста добри резултати и благодаря на всички докладчици в Сянка. Когато парламентът е обединен, успяваме да постигнем целите, които сме си поставили. Съвсем накратко. Спестихме 225 милиона от е, инструмента за свързване на Европа. Съветът поради прегледа не искаше тези 150 милиона да останат за гаранция, искаше да ги прехвърли, но успяхме да постигнем да се използват свежи средства за целта и освен това засилихме допълнителността, както и присъствието на парламента например, в управителния съвет с една номинация, е, освен изискването за отчетност, най-малко развитите райони имат възможност да работят с по-малки проекти, включително с по-високо участие на националните промоционни банки и успяхме е, да постигнем и съгласие за консултантския център за инвестиционни въпроси. Е, надяваме се, че той ще има по-активна роля. Надявам се, че Европейската инвестиционна банка ще може да интерпретира по такъв начин регламента, че действително да се вземат максималните мерки за постигане на економически, растеж за етос, особено за етос сред, млад, сред младите, инвестиции, които трябва да са а, целесъобразни и също времено да са и устойчиви от гледна точка на климата. Надявам се, че създадахме условия и съм сигурен, че ще се постигнат добри резултати. Удо Булман. Благодаря на двамата съпредседатели. Най-вече бих искал да благодаря на Хос... Жозе Мануел, защото отново демонстрирахме една екипна отборна игра. Благодаря също така и на докладчиците в Сянка от различните комисии и най-вече бих искал да благодаря огромно благодаря на всички екипи, които стоят в основата на тази дейност в бюрото, в отделните политически групи, които отново извършиха отлична работа. Какво е най-основното, най-важното, което парламентът постига по, основ... по отношение на FC2. Всички колеги имат много голям политически опит и всички те познават много добре тази а, административна логика. Кога една програма представлява наистина добра програма? Когато са разходвани целесообразно средствата в края на съответната финансова година и на края на финансовия период. С тази логика колегите наистина успяха да пробият този модел. Отпускат се средства, но трябва да се погрижим и го направихме тези средства наистина да гарантират доброто, добрата дейност и добрата работа и постигането на добри продукти, че можем да помогнем на отделните региони да се сближат, да се модернизира економиката да можем да модернизираме инфраструктурата там, където е възможно и това няма да бъде отпуснато просто така, ако се следва само стария модел на администриране. Трябва да се гарантира ново качество по отношение на този структурен фонд и новата FC2. Ето защо наистина успяхме да постигнем много повече прозрачност, по-голямо качество, повече добавена стойност, по-добро управление. Защо по-голяма прозрачност? Това означава, че гарантираме решенията, които взимаме, които се движат в правилната посока можем наистина в обществеността да представим информация за висококачествени продукти, в основата на които стои Европейския съюз и това наистина е истински успех. И Жозе Мануел, както вече посочи, успехът беше постижим, защото успяхме да преодолеем границите между отделните политически групи и се умяхме да работим заедно. Ето защо днес споменавате нашите имена, но това не трябва да се ограничи до нашата работа, работа. Това е съвместна работа на парламента. Всички работиха много усърдно, много усилено. И еди, единението в екипа по преговорите трябва да се подчертае и това много често не е типичен а, пример, но това е един отличен пример за съвместна работа и бих искал да можем да работим допълнително в рамките на този екип, за да постигнем допълнителни резултати, които се очакват от нас. Промяната не е постигната изцяло в Европа. Направили сме няколко важни стъпки, първите, така че сме поставили едно добро начало. Благодаря. Благодаря. Преминаваме към гласуването. Нека да направим а, една проба на системата. Моля, гласувайте. Can I, can I see? Sorry. Okay. Still some colleagues to vote for the test. Problems? Има ли някакви технически проблеми? Има. Give you the time. Даваме ви време да ги решите. Now, now is a test. It's good also to be in favor of the test. Правим права. Some machine not working? Не всички машини работят, така ли? Изправяйте се седните. This is working? Okay, we can... Добре, приключваме с пробата. И сега поименно гласуване по временното споразумение. Моля, гласувайте. one colleague to vote, but... Има още един от колегите, който не е изразил гласа, гласа си. Господин Клинс гласува за, това се записва. 52 ма за, 4 има против, 1 въздържал се. Много широка подкрепа. Поздравление текстът се приема. Поздравление на всички, докладчиците, докладчиците в сянка, служителите, секретарията. Благодаря.